Uh, uh, uh, ще гласуваме е, по темата изпълнение на инициативата за младежка заетост в държавите членки. Докладчик е, е Вилия Блинкевичуте. Започваме с гласуването. Изменение 36. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 37 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 38 за, против, въздържали се. Мисля, че се прие, но предпочитам да направим проверка с електронни карти. Моля, гласувайте. vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Линда подкрепи това изменение. Така, приема се 39 техническо изменение, основно внесено изменение. Кой е за, кой е против? Въздържали се, приема се. Изменение 40 за, против, въздържали се, отхвърли се. Ще направим Проверка по изменение 40, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 41 заедно с основнесеното изменение от докладчика има ли възражения? Няма. Кой е за, кой е против? Въздържали се? Приема се. 42 изменение за против, въздържали се, приема се. Изменение 43, заедно с техническото основнестно изменение, за против, въздържали се, отхвърля се. 44 за, против, въздържали се, приема се. 45 за, против, въздържали се, отхвърля се. 46 за,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 против, въздържали се, приема се. 58 за, против, въздържали се, приема се. 56 за, против, въздържали се, отхвърля се. 60 за, против, въздържали се. Моля да проверим е, резултата Електронно гласуване по изменение 60. Край на режима на гласуване. Отхвърля се. 61. За. Против. Въздържали се. Приема се. 62. За. Против. Въздържали се. Много ви моля да направим проверка и тук. Изменение 62. Край на електронното гласуване. Отхвърля се. 63 за, против, въздържали се, приема се. 64 за, против, въздържали се, отхвърля се. 65 за, против, въздържали се. Електронно гласуване по изменение 65, край на режима на гласуване. Приема се. 66 за. Изменение 66. Кой е за? Против. Въздържали се. Резултатът не е ясен. Налага се проверка по изменение 66. Режим на гласуване с електронни карти. Моля, гласувайте по 66. Край на гласуването приема се. 67 за. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. 68 за. Против. Въздържали се. Нека направим проверка по 68. Ако обичате, електронни карти, край на гласуването. Приема се. 69 техническо основнесно изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 70. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 71. Също техническо основнесно изменение. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Компромис 1. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се.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 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 30 в две части. Сега ще гласуваме по втора част. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се.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 А сега ще гласуваме по цялото проекто становище с съответните изменения. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Благодаря ви, колеги. Благодаря и на докладчиците в сянка. Благодаря и на докладчика. Преминаваме към следващото, следващата точка. Е, е, е, annual report on годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област. Доклад за 2017 година. Докладчик Жорди Соле. It's okay. It's okay. It's okay. Uh, thank you. Uh, Компромис едно за, против, въздържали се, приема се. Изменение 8 за, против, въздържали се. Моля, нека да проверим. Гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. Изменение 9. Две части. Първа част за,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 въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим. Моля, гласувайте с картите. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 17. За. Против. Въздържали се. Моля ви, нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 18 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 21 за, против, въздържали се, моля ви да го проверим. Изменение 21. Моля гласувайте, край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Искате да проверим? Добре. Компромис 4. Моля гласувайте електронно, правим проверка. Край на гласуването. Приема се. Изменение 23. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 32 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 33 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 34 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се.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 Точка 8. График за 2018 година. Той е прият от координаторите и ако няма възражения, той се смята за прият, приете. Колеги, само искам да ви уведомя, че няма нищо по точка разни. Следващото заседание на 21 ноември, целия ден, от 9 часа сутринта. Моля, не забравяйте, че ще заседаваме съвместно с членовете на националните парламенти. Всички с нетърпение очакваме активното участие в тази среща. Благодаря на преводачите, благодаря на секретарията. Приятна вечер!